на комисаря за съвместната ни работа. С това приключваме дебата по тази тема и преминаваме към следващият въпрос за предотвратяване на трафика на хора. Първият оратор е Ана Хет за две минути и половина. Благодаря много, господин председателю. Както всички добре знаем, Трафикът на хора е едно от най-отвратителните престъпления в историята на човечеството. И е много жалко, че в празна зала, в толкова късен час и без аудитория, в галерията провеждаме тези разисквания. 1850 година беше официално премахнато робството, но трафикът на хора е съвременното робство, с което трябва да се борим. Европейския парламент и институциите имат огромната отговорност а, и а, задача да се борят а, с принудителния труд. А, принудителното осиновяване и просията. Бих искала да благодаря на всички вас за отличното сътрудничество и се надявам, че съвместно в крайна сметка ще можем да стигнем до обща резолюция. Също така се надявам новата комисия съвсем скоро да представи проект от директива за трафика на хора която да отива по-далеч от първоначалното предложение на комисията, което все пак не беше лошо. За да се реши проблема с трафика на хора, следва да държим сметка за общата картина. Тук говорим за е, политиката във всички области, не само за наказателния кодекс, но и за миграционната политика, за е, санкции, които отразяват тежеста на престъплението и посягат на финансови интерес на извършителите. Пострадалите се нуждаят от по-добра помощ. Особено голямо внимание трябва да се обърне на непълнолетните и малолетните проблемът с трафика на а, хора трябва да се решава а, чрез сериозни усилия на всички държави членки за превенция, което означава намаляване на търсенето на услуги от пострадалите от трафик. Ако намалим търсенето, то и предлагането на тези услуги ще се намали. В заключение искам да призова съвета, комисията и Европейския парламент, както и държавите членки и всички европейски институции да се възправят единни срещу е, трафика на хора, ужасната съвременна форма на робство в Европа. Благодаря, госпожа Бауер, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Трафика на хора е сериозен проблем. Стотици хиляди души в Европа са жертва на трафик. стотици е, хиляди е, беше преведено. Но не може е, цифрите дори да покажат е, колко огромно е събитието. Необходими са повече усилия за засилване на борбата срещу трафика на хора. Искам да се спра на два въпроса. На първо място защита на жертвите и на второ място намаляване на търсенето. Европейското законодателство съдържа разпоредби за защита на жертвите. През 2009 Беше преразгледан документ, прият през 2004 Целта е да се подобри защитата на жертвите, тъй като без такава защита няма да можем да се справим с организираната престъпност. Такава престъпност съществува, както посочват и данните на Европол. На следващо място намаляването на търсенето. Има пазар на трафика на хора. Този пазар се ръководи от принципите на търсенето и предлагането, така както а, се прилага този принцип по отношение на другите пазари. Необходимо е да се направи нещо за намаляване на търсенето. Ако не се постигне това, няма да успеем да се справим в битката срещу трафика на хора. Искам да подчертая също необходимостта от по-добра координация на политиките ни. От името на комисията виждаме, че генералните дирекции, различните фактори, които вземат решение, не се координира достатъчна степен, също няма достатъчно добър обмен на информация. Благодаря господин Лопес Гаридо от името на съвета. Госпожо Хед, госпожо Бауър, аз съм напълно съгласен с тази инициатива и с въпроса, който вие сте задали. Аз също смятам, че е полезен дебата, който провеждаме тази вечер. Става въпроса за а, хора. А, това е една от най-големите чуми на нашето човечеството и това е едно голямо предизвикателство, с което а, се заемаме. Разбира се, голямо е значението на справянето с този въпрос на европейско ниво. Вие споменавате във вашия въпрос за поставяне на акцент върху отделни подходи. Става въпрос за социални въпроси, рент интеграция, социална интеграция. Разбира се, аз съм съгласен с всичко това. Това е правилният акцент. Говорите за ам, ам, мерките, свързани с санкциите, с, про, е, говорите за пропорционалността, е, говорите за допълнителни мерки, свързани с защитата на жертвите. Всичко това е засегнато във вашия въпрос, с което съм съгласна. Разбира се, защитата на жертвите е от голямо значение, за да можем да се справим с трафика на хора. Една жертва, едно дете трябва да бъдат защитени от експлоатация. Ние трябва да се противопоставим и да наказваме е, такава експлоатация на хора. Е, много важно нещо засягате в този е, въпрос е, относно въпроса за упражняването на юрис дикциите. Също засягате и а, значението на а, координацията на информация. Това е много важно. Много хубави неща сте засегнали в а, вашия въпрос относно и, и мерките е, за превенция. Сте задали въпрос, да, в рамките на Европейския съюз се работи съвместно по тези мерки за превенция. 2005 се започна с тази инициатива, с тези мерки. Разбира се, ефективно се работи за тяхното прилагане. Става въпрос не само за трафик на хора в рамките на Европейския съюз, ами в трети страни, например в Африка. Също имаме сътрудничество с държави от Африканския континент, както с държави от Балканския полуостров. Що се отнася до управната помощ, тя е важна във връзка с справенето трафика на хора. Трябва да се имат предвид и хората за контакта на границите и така нататък. Комисията и ние ще работим и в бъдеще по този въпрос трябва да се сложи акцент и върху а, жертвите, които са малолетни и а, деца. Разбира се, ние имаме и а, други инициативи. А, ще поемем една инициатива през 2010 година съвместно с комисията. И накрая, господин председател, Испанското председателство би желало и има намерение да инициира е, една дискусия, свързана с правянето на трафика на хора, е, веднага след като новата комисия поеме мандата си. И това предложение ще го обсъдим след това, както в съвета, така и в парламента. Това е много важно. Е, ние сме напълно убедени, че тази модерна форма на робство трябва да бъде премахната. Благодаря ви. Следващият оратор, господин Баро, за 3 минути. Благодаря, господин председателю. Чухме току-що от господин министъра, че трафикът на хора е, е съвременната форма на робство. Благодаря на госпожа Хет и госпожа Бауер за поставения въпрос. Действително, ни е необходим комплексен, интердисциплинарен подход, който да гарантира участието на нашите страни в един комплексен подход, възприяти от комисията. Когато беше предложено рамковото решение, е, беше публикувано през март 2009 година, рамковото решение се основаваше на Конвенцията на съвета на Европа от 2005 година срещу трафика на хора, но отива и по-далеч. Използваме нова нови правни основания, проистичащи от договора от Лисабон. Те отчитат проведените разисквания преди влизането в сила на договора от Лисабон. С новото предложение за директива се надяваме да бъдем още по-амбициозни. Смятаме, че Европейският парламент трябва да изиграе своята съществена роля. Неговата ангажираност има първостепенно значение за укрепването на европейската правна рамка за мерките за противодействие на трафика на хора. Позволете ми да отговоря и на текста на въпроса. Що се отнася до санкциите, трафикът на е, хора е тежко престъпление – и следва да се наказва съразмерно с много тежки присъди. Максималните наказания следва да се хармонизират, защото има голям разнобой между е, държавите членки. От 3 до 20 години за е, основен състав и от 10 е, години до, до животно лишаване от свобода за квалифициран състав. Наистина може да има разлика между държавите членки в начина по който се произнасят присъдите, но тези големи различия са неоправдани в европейски контекст. Ето защо настояваме за много тежки наказания в новото предложение. Що се отнася до защитата на пострадалите и подкрепата за тях – тук се включва медицинска помощ, психологическа помощ, е, предоставяне на подслон, устен писмен превод, е, правно представителство. Всички те имат много голямо значение и очевидно, както подчерта и Испанското председателство, много важно е да обърнем внимание на малолетните и непълнолетните жертви на трафика на хора. През 2010 година комисията ще публикува първия си доклад за изпълнението на директивата. Във връзка с разрешителните за пребиваване на пострадалите от е, трафик на хора в сътрудничество с компетентните органи. След доклада ще преценим дали е необходимо да се внесат изменения в директивата. Продължавам с мерките с разобеждаващ ефект. Една от разпоредбите изисква държавите членки да предприемат мерки в тази посока и ги насърчава да предприемат действия срещу потребителите на такива услуги, особено когато а, те знаят, че взаимодействат а, с пострадали от трафик на хора. Следващата част от вашия въпрос се отнася до юрисдикцията и тя се отнася не само до гражданите на съответната страна, но и пребиваващите в нея граждани на други страни. Това е изключително важно, за да можем да се преборим с така наречената нова мафия, престъпни групи, съставени от хора от различни националности, които насочват своята престъпна дейност в определена държава членка на Европейския съюз. И накрая, няколко думи за събирането на данни. Комисията работи много усилено по разработването на общи показатели за събиране на данни, защото това е начина да гарантираме надежна статистика на европейско равнище и сравними резултати в отделните държави. Така ще имаме един шаблон за европейските държави съвместно с Евроюст, Фронтекс, Европейската статистическа служба и правозащитните агенции. Имаме финансова програма за предотвратяване на престъпността и противодействие на нея. През 2010 година тя ще се насочи главно към трафика на хора – а и да не забравяме Стокхолмската програма, която предвижда конкретни мерки в приятия общ документ от съвета по правосъдие и вътрешни работи се предвижда засилване на сътрудничеството с трети страни. Тук говорим за една глобална политика за борба с трафика на хора и ви уверявам, че комисията съвсем скоро ще внесе предложение с проект за директива и много се радвам, че Испанското председателство ще започне обсъждания, в които по-задълбочено да се запознаем с това явление, а то, за съжаление, все повече се разраства в нашите страни. Крайно време е да реагираме. Сега е моментът за това. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега госпожа Анджелили, две минути. Грация, президенте. Инацитутто... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Хед и на госпожа Бауер за тази инициатива. Трафика на хора е сериозно престъпление. Става дума за сексуална експлоатация, нелегална работа. Тези, които се занимават с трафик на хора, мамят а, а, своите жертви, след това ги заплашват, заплашват техните семейства, техните деца. Често жените и малолетните са тези, които а, плащат а, най-високата цена. Почти 90% от жертвите са жени и деца. През 2008 Европейския парламент въведе набор от права за жените. Също бяха наложени права, свързани с различни форми на експлуатация на жертвите, като например трафик на органи и тъкани, сексуална експлуатация и прочие. Трафика, експлуатацията трябва да са въпроси, които приоритетно да се разглеждат в бъдеще, да бъдат въведени всички нужни законодателни мерки, да се гарантира пълна защита и пълно подпомагане на жертвите – има а, много чести случаи на трафик и експлоатация на малолетни лица. Съвета и комисията ще продължат да разглеждат този проблем. Ще се обърнем към Европейската комисия да изготви текст на нова директива по този въпрос. Господин Мораес за две минути. Благодаря, господин председател. Постижението на госпожа Хет и госпожа Бауер днес е, въпреки късния час, е, че поставят този е, въпрос. Е, тук е, е комисаря Баро, използват се думи като възпиране, амбициозност и прочие. Това са думи, които искаме да чуем. Много от хората в тази зала, включително авторите на а, въпроса, разбират сложността на това брутално съвременно явление. Европейския, от Европейския съюз се очаква да се справи с това а, ужасно явление. Надяваме се комисията скоро да излезе с предложение. Тази сутрин ние слушахме госпожа Малстром като кандидат-комисар. Тя също а, реагира на нашето искане за координатор а, по трафика на хора. Самия мащаб на проблема, описан от госпожа Хет, показва, че трябва да превърнем думите в действие. Трафика е сложно явление, обхваща сфери, свързани с сексуална експлоатация, принудителен труд, злоупотреба с деца и прочее. Това изисква холистичен подход. Господин Баро постави е, нашето внимание много от е, е нещата. Е, въпросите трябва да се включат в пакет. Е, това ще доведе до политика в целия Европейския съюз с план за действие. Европейските граждани разбират какъв бич е трафика на хора, но не виждат прилагането на холистичен подход за неговото решаване. Новото законодателно предложение, което обеща комисаря, е нещо, което приветстваме. Радваме се, че се насочва вниманието към различните аспекти на трафика на хора и всички тези аспекти трябва да залегнат в новото предложение, за да превърнем думите си в действия. И това, което правим днес, е стъпка в тази посока. Благодаря госпожа Хирш за минута и половина. Господин председател, благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за нейния ангажимент и за доброто сътрудничество. Тук става въпрос за една много важна тема, както вече подчертахме. Трафика на хора е най-тежката форма на всички престъпления цифрите, които а, бяха а, посочени от Европол, става ясно, че не става въпрос за подобрение, точно обратно а, в областта на принудителният труд цифрите нарастват, а експлуатацията на жените остава на същото а, ниво. Трябва да изберем един последователен а, подход, трябва да направим крачка напред, а, за да, да приложим и а, един интегриран подход в всички области. Трябва да проведем информационни кампании, за да привлечем вниманието на обществеността. Разбира се, във всяка държава и във всеки град трябва да бъде направено това. Както казах, трябва да има разяснителни кампании, както, например, го направихме в Германия по време на световното първенство по футбол, за да може да го предотвратим а, това действие на а, място трябва да се привлече вниманието на обществеността, за да може да се помогне на тези хора. Защитата на жертвите. Смятам, че а, тези хора, а, които са преживели нещо а, такова, а, трябва да им се осигури медицинска а, помощ, а, да им се окаже помощ при връщането в тяхната родина или ако това не е възможно, да им предоставя възможност да намерят нова родина и а, да се интегрират в обществото. Господин Аржентини за 3 минути. Благодаря, господин председател, Днес четох в един холандски а, вестник че Штауенбауер, който беше арестуван, защото е за подозрян в а, това, а, че а, за него работят а, румънски граждани при нечовешки а, условия. И това е един вид а, робство. Е, трафика на хора не трябва да се ограничава само до това, да се свежа само до това е, някой да се арестува, а трябва да се обърне внимание и върху правата и бъдещето на е, самите жертви. Те трябва да вземат централно място. Трафика на хора и жертвите, които са пострадали, трябва да получат съответната подкрепа и помощ. Не само правна помощ, психологическа помощ финансова помощ и така нататък. Това трябва да бъде включено и в една бъдеща директива. Аз чух, че представителя на съвета, както и господин Баро, казаха много хубави неща по тази тема. хора, които използват трафика на хора, за да експлуатират други лица, трябва да бъдат подведени под отговорност. Аз се питам ние как можем да помогнем на жертвите, когато криминализираме тесните, техните работни места. И а, това, че те работят а, под формата на робство. И по този начин а, ние плашим самите жертви. Как да го предотвратим? Трябва а, да предоставим възможност за получаване на дългосрочна виза на такива а, лица, които са жертва а, на трафик на хора. И за да могат те да имат коража да а, се обърнат срещу и да следват срещу а, техните експлуататори. Разбира се, а, ако те а, са наясно, че могат да се срещнат още веднъж повторно с а, техният експлоататор, те никога няма да се осмелят да свидетелстват срещу него. Благодаря ви. Благодаря. Зиобро за една минута. Благодаря, господин председателю. Наистина е срамно, съвременна Европа, която се радва на свобода и защита на правата на човека, да бъде място на а, нарушения на правата и на робство за толкова много хора. Наистина е шокиращо колко уязвими хора, главно жени и деца, а, страдат от това престъпление. С опита си на прокурор в Полша съм запознат с многобройни производства, в за това престъпление и то не признава никакви граници. Най-често става дума за а, злоупотреба а, с правата на децата и принудителен труд. Крайно необходимо е европейските страни а, да имат а, професионални централни органи, които сътрудничат ефикасно. Европейските институции могат а, да изиграят важна роля. Много добре знаем, че организирани престъпни групи се занимават с трафик на хора и за това наказанията трябва да са много тежки, да бъдат изолирани извършителите и да бъдат иззети облагите от това престъпление. Благодаря. Госпожа Ернст, минута и половина. Трафика на хора, разбира се, е бич на нашето съвремие. Най-лошата форма на това робство, разбира се, е експлоатацията на деца, включително тяхната сексуална експлоатация. От страна на комисията има спешна нужда от действие. Справянето с трафика на хора е свързано с засилването и подкрепата на правата на тези хора, които са жертва на такъв вид насилие. Имаме нужда от съвсем ясни правила, така че жертвите на трафик на хора да не бъдат санкционирани трябва да им бъде оказана подкрепа преди съдебното производство, по време на съдебното производство и след това, разбира се. Подкрепа трябва да им бъде оказана и през периода, в който те обмислят начина по който да свидетелстват срещу своя експлоататор. Трябва да се предостави и безплатна консултантска помощ също и на деца. Не на последно място искам да подчертая, че трябва да има а, разпоредби за засилване на превенцията а, чрез разяснителни програми в училищата, в обществеността и се радвам, че Испанското председателство е готово да се отдаде на а, тази инициатива. Е, мистер Вългезио. Благодаря, господин председател. Днес по време на изслушването на кандидата за комисар беше поет е, ясен ангажимент за работа в областта на борбата срещу трафика на хора. Имаше единомислие по въпроса. Това не беше така преди няколко години. Когато говорих за опасността, свързана с опасността от масова иммиграция. много престъпници се възползваха от тази възможност и това е свързано и с трафика на органи и други видове трафик. Не можем да сме самодоволни, но все пак сме постигнали единомислие по въпроса. Основната причина а, за трафика е свързана с нелегалната иммиграция, защото тя се организира от престъпни организации – организации извън Европейския съюз организират нелегалния а, трафик. Това е сериозно явление и че нелегалната иммиграция е нещо, което не можем да контролираме в момента. Госпожа Дот не е в залата. Господин Папа Николао. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да поздравя авторките на този важен въпрос. В съвременния свят очакваме трафика на хора вече да е изчезнал от обществото. За съжаление, статистиката сочи, че това далеч не отговаря на истината. Над 1 милион жени и деца, според разчетите, са жертви всеки дневно, 230 хиляди пострадали по данни на ООН са в Европейския съюз. В Гърция пострадалите от трафик за сексуални цели са 40 хиляди годишно. Това включва жени и деца. Но тук не се включват другите форми на трафик. Основните слабости, според мен, са две – Институционалната рамка в Европа за противодействие на тези престъпления, трансгранични по а, своя а, характер, а, не е пълноценна. Необходимният е комплексен подход, свързан и с незаконната миграция. И за това очакваме с нетърпение законодателното решение. На второ място огромно значение има защитата на пострадалите с съответната инфраструктура. Радвам се, че Испанското председателство предвижда средства и структури за тази цел. По такъв начин ще се създадат центрове за обучение на професионалисти, които да работят с пострадалите от съвременната форма на робство, която не бива да има място в Европейския съюз, защитник на човешкото достоинство и човешките права. Благодаря, госпожа Коста, минута и половина. Esprimere molta soddisfazione per il fatto che oggi noi affrontiamo un tema come questo con un'importante interrogazione. Господин председател, искам да изразя моето съгласие към обсъжданата тема тук. Трябва да има много добро сътрудничество между отделните комисии, което беше факт. Искам да благодаря на Испанското председателство, че изрази своя ангажимент и се надявам, че основните насоки, които се поставят, ще бъдат доразвити и следвани от всички. Анализът на този на сектор, на тази област е много трудно. 90% са жените от общия брой на хората, които подлежат на трафик на хора. Броят им се увеличава и ето защо от името на новата компетентна комисия трябва да действаме по-интензивно. Трябва да направим голяма а, крачка напред, а, трябва да приемем а, разпоредбите и да разширим тези, които съществуват от 1998 година. Трябва да работим а, в посока защита на а, жертвите, санкциониране на клиентите, реинтеграция на а, пострадалите. Трябва да бъдат хармонизирани и самите наказания и санкции на, на общностно ниво. разбира се, съгласието на жертвите не трябва да бъде поставено под въпрос. Има и малолетни, които също идват, мигрират в Европа и още по пътя те стават жертва на, на такава експлоатация. Госпожа Първанова за минути и половина. Уважаеми уважаеми колеги! на свой ред искам да поздравя докладчиците комисията и испанското председателство за смелостта най после сериозно разрешение да намерим на този проблем. когато говорим за трафика на хора е изключително важно да помислим за установяването на постоянна платформа на равнище европейски съюз. такава платформа ще допринесе за координираност и по голямо въздействие на действията на страните членки от гледна точка на правоприлагането защитата и подпомагането предоставени на жертвите на този трафик определянето на координатор на европейския съюз за борба срещу трафика на хора работещ под прякото ръководство на комисаря отговарящ за правосъдие основни права и гражданство ще гарантира използването на единен и последователен политически подход от страна на всички страни членки за противодействие на това тежко престъпление ролята на координатора ще бъде да идентифицира проблемите и източниците на трафик на хора да провежда превенция да разработва и прилага стратегии на европейско равнище включващи активно сътрудничество и консултации със структурите на гражданското общество да организира информационни кампании и да въвежда мерки за засилване защитата и оказването на помощ на жертвите и тяхното подпомагане в процеса на възстановяване. за успешното справяне с този глобален транснационален проблем е необходима координирана стратегия на европейско равнище равнище която да ръководи и подпомага държавите членки в техните обединени усилия за ефективна борба срещу трафика на хора. благодаря ви много за вниманието. Госпожа Янакотакис, една минута. Безнадежно е положението на жертвите никаква перспектива за бъдещето. Някой би си помислил, че говоря за трафика, но това е определението, което на времето е дадено за робството. Колко вярно е то и днес за жени, деца, които живеят в крайна нещита, нищета, в домашно насилие. Все фактори, които допринасят за трафика на хора. Около 5000 са а, жертвите в Великобритания, от тях 350 най-малко са деца. Правоохранителните органи, органите за граничен контрол трябва да действат съгласувано. Механизмите за подкрепа също трябва да бъдат засилени с енергични механизми и подкрепа на европейско равнище. Благодаря. Госпожа Свенсон, минута и половина. Господин председателю, ако нямаше допълнителни е, ако нямаше търсене, е, нямаше да има експлоатация на е, ефтина е, работна ръка, нямаше да има експлоатация на деца, нямаше да има сексуална експлоатация, нямаше и да има трафик на хора. Значи търсенето е ключовата дума, когато става въпрос за справяне с трафика на хора. Един важен фактор е също така че голям процент от хората по света живеят под прага на бедността. Това, разбира се, улеснява работата на трафикантите на хора и такива а, хора от бедни райони лесно стават жертва на трафик трябва да се намали както търсенето, така и трябва да се засилят мерките за превенция. Искам а, да благодаря на госпожа Хете и госпожа а, Бауер от името на а, левите. Разбира се, ще видим различни предложения за начина по който може да се помогне на жертвите. Трябва да има различни мерки, дали това са жертви на насилствен труд или са жертви следствие на сексуална експлоатация, трябва да има специализирани мерки, а, за да се помогне на тези хора, които са пострадали от трафика на хора. Благодаря ви. Сега Хигинс Джим. Сегун информе... Госпожа Хименес, благодаря, господин председател. Съгласно доклада на ООН, около 270 души са били жертва на трафик на хора в Европейския съюз. Имайки предвид тези данни, е ясно, че е необходимо да има акцент върху жертвите, които в своето большинство са деца и жени. Не можем да проявяваме безразличие или да не обръщаме внимание на това явление. Аз подкрепям предложението на парламента, подкрепата, помощта за жертвите да бъде безусловна и за предприемането на по-строги санкции срещу извършителите на трафик на хора. Съвета и комисията трябва да използват всички възможни средства сега и в бъдеще за борба срещу трафика на хора. Европейска установяването на европейски ред за защита на жертвите е нещо, което бих искал да насърча да бъде възприято от Испанското председателство. Това ще бъде ефикасен инструмент за борба срещу този е, бич. Необходими са ефикасни мерки за защита на правата на е, жертвите в целия Европейски съюз. Необходимо е да се реагира на подобни проблеми, като трафика на хора. Дължим това на всички жертви. Благодаря. Госпожа Бенова. Е, искам а, да изразя своята благодарност към госпожа Хет и госпожа Бауер. А, те съвсем обстойно се занимаха с тази тема. Подкрепям тахния въпрос и искам да внеса някои собствени коментари. Повечето хора нямат а, представа за обхвата на трафика на хора. При това става въпрос за третия по привлекателност бранш в световен мащаб. Това е един много нечовешки акт, защото засяга най-вече жени и деца. Ето защо отговорът, ответната реакция трябва да е много ефективна санкциите трябва и мерките трябва да са насочени към търсене на трафикантите. Причините, разбира се, са безработица, потискане, нестабилност, бедност, отчаяние и така нататък. Ето защо трябва да направим всичко възможно, за да осигурим един достоен живот на тези хора и те да не станат жертви на, на, на трафик, не само в рамките на Европейския съюз, но и в световен мащаб. Трябва да се наказват хората, които печелят от трафика на хора. Тези които, предлаж... тези, които предлагат, също тези слуги трябва да бъдат наказвани. Организираната престъпност в тази област трябва да попадне под дейността на Евроюст. Те да се занимават с нея. Благодаря, госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Робството не е премахнато. Много от моите колеги вече го подчертака. Днешното робство е под формата на търговия с цел сексуална експлоатация. Засегнати са хора, вече жени, деца и девойки. техните основни права не се спазват и погазват. Ето защо във всички държави членки трябва да се предприемат мерки в тази насока, иначе това ще е един голям провал за Европейския съюз. Предлагането и търсенето трябва да бъдат ограничени. В моята държава закона забранява сексуалните услуги. Този закон е много важен тъй като той показва, че няма хора, които да бъдат обект на експлоатация, на сексуална експлоатация. Тук в Европа вече е време това робство да отиде в историята трябва да гарантираме премахването на а, този вид а, робство. Искам да благодаря на госпожа Бауър за нейното сътрудничеството. Благодаря ви, господин Чунески, за една минута. Пани комисажу, пани... Господин комисар, господин министр, госпожи и господа, преди няколко минути представителят на Зелените съвсем основателно подчерта, че Трафикът на хора не е външен проблем, привнесен в Европейския съюз отвън. Той е вътрешен проблем. Гражданите на моята родина се продават в поне няколко държави членки на Европейския съюз. И проблемът е много сериозен, много тежък. Според мен, Трябва да действаме солидарно, не само по линия на европейските институции, но и във всяка отделна държава членка. Искам да ви припомня какво се случи преди няколко години, когато италианската полиция и администрация реагираха на определени сигнали от Полша и ликвидираха трафик на незаконно пребиваващи полски работници. Не бива забравя такива примери, а сега госпожа Ройтова. 1 милион. Колеги, всяка година близо 1 милион души а, стават жертва на експлоатация. Само 3000 души са получили помощ. В Европейския съюз сексуалната експлоатация е криминално деяние. Обикновено този тип престъпност е свързана и с други видове престъпници, като търговия с наркотици и прочие. Необходимо е да има по-добра координация. Държавите членки не трябва да се противопоставят на хармонизирането на законодателството, независимо, че това не е предвидено в договорите. Бих искал да се обърна с моба към Испанското председателство да а, допринесе за постигането между държавите членки на обща а, дефиниция а, и за хармонизиране на санкциите. Тревожно е, че експлоатацията, особено на, на децата, нараства близо с 20%. Липсва ефективна превенция, както и подобряване на информаността на децата и родителите. Само 4% от родителите на експлуатираните деца а, признават, а, че а, децата им са използвали интернет. Необходимо е да има нов координиран подход, хармонизация на законодателството за намаляване на търсенето на водещо до трафик на хора. Трябва да се предложи пакет от законодателни предложения, за да се за активно противодействие срещу трафика на хора. Госпожа Гелнс не е в залата. Госпожа Томсън има думата. Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчиците на този въпрос. Голямо предизвикателство е справенето с трафика на хора. Това е един много привлекателен бизнес наказателните последствия са а, минимални и това не а, възпира а, трафикантите. Това е по-печеливш сектор, отколкото а, търговията с оръжия и наркотици. Хората, които са жертви на, на трафик, имат нужда от специална защита и специални грижи. Трябва да се концентрираме, разбира се, и върху търсенето чрез различни мерки. Например, трябва да криминализираме проституцията, както и насилствения труд. Важно е да се криминализира трафика на хора. На следващо място госпожа Юте. Благодаря, господин председателю. Неодавнащите събития в Литва показаха, че една организирана престъпна група беше задържана за трафик на хора. Това още веднъж показва колко широко разпространено е това престъпление и то често се засилва в условия на економическа и финансова криза. Над 90% от пострадалите са жени и деца. Жертви поради бедност и търсене на начини за оцеляване. Крайно унижение на е, човешкото достоинство е продаването е, в принудителен труд и робство. Какво по-ужасно може да бъде от това? Необходимо е засилено сътрудничество между държавите членки, както и между тях и трети страни. Постоянен диалог с неправителствените организации и назначаване на координатор по тези въпроси на Европейския съюз. Необходимо е да се създадат всички условия за възстановяване и приобщаване. Никой извършител не бива да остане ненаказан. Продължавам с господин Миколашик в спонтанните изказвания. Господин председател, уважаеми колеги, е, искам да благодаря на съставителите на това запитване. Вече беше споменато, че трафика на хора е един от най-атрактивните е, бизнес сектори в световен мащаб. 700 хиляди до 1 милион са жертвите само в рамките на Европей. В световен мащаб в Европейския съюз до 300 хиляди души. Ето защо в бъдеще трябва да бъдат предприяти мерки, които да са насочени срещу тези практики. Не трябва да се наказват само извършителите, но и клиентите, тези, които ползват такъв вид услуги. Трябва да окажем подкрепа на жертвите, независимо от това в коя държава членка се намират те и къде е извършено престъплението. Защитата не трябва да доведе до повторно изпадане на тези хора а, в такова положение, в положение на експлоатация. Трафика на а, хора, е, трафика е свързан също и с а, трафика на органи. Благодаря за възможността да заема позиция. Много е, е важно да обсъдим тази тема за трафика на хора. За съжаление, в нашите високо развити общества предимно жените са жертва на а, такава експлоатация, не само а, в областта на проституцията, има и деца, които подлежат на сексуална експлоатация. Тези а, хора, всъщност цялата общественост има нужда от разяснителни кампании, имаме нужда от средства, още в началото. Трябва да се съобразим с това, че а, целта е не само да се накажат извършителите, ами а, трябва да се погрижим за това, че жертвите да бъдат подпомогнати и да се избегне ам, да се избегне това, че те да станат повторно жертва на трафик, да бъдат ред социализирани и интегриране. И на първо място жените трябва а, да бъдат подкрепени и трябва да се обърне внимание на тяхната повторна интеграция. Благодаря госпожа Биердер за една минута. А, господин председателю, действията на Европейския съюз трябваше да бъдат предприемени отдавна. А, аз съм съгласна с казаното за децата. Кандидата за комисар Малстром каза, че възнамерява приоритетно да работи по директива а, в това отношение. Система за подкрепа на жертвите в Европейския съюз, особено по отношение на децата, е необходима. Децата имат по-различни потребности от възрастните. В Обединеното кралство миналата година 325 деца се считаха, че са жертва на трафик. Това са британски граждани, които са обект на трафик вътре в страната, включително в моя регион. Дори след регистрацията в социалните служби много от, от следите на децата изчезват. Те остават под контрола на трафикантите много лесно е тези деца да отново да станат жертва на трафик. Това се случва в Европейския съюз и трябва да сложим край на подобно явление. Жертвите са безгласни, те разчитат на Европейския съюз да говори а, в тяхна защита и да се грижи за тях. Благодаря господин Обермайер за една минута. Благодаря господин председателю. Жертви на насилие на трафик са най-вече жените и децата. Става въпрос за голям висок процент на престъпност. Трябва да сме наясно, че по-голямата част от трафикантите на хора са от източната част и от югоизточната част на Европа. Разбира се, има и такива, които а, са граждани на самите държави членки. Външната а, граница трябва да бъде контролирана. Този контрол почти липсва. Разбира се, а, трябва да се извършват проверки Е, има жертви на трафик, които се прекарват и с е, автобуси. Трябва да се търси сътрудничеството на Фронтекс и други служби да въведат е, отново контрола по границите, за да може да се предотврати трафика на хора. На госпожа Забовска за една минута. Gratulujem autorkám ku predloženej otázke. Благодаря на с представили съставилките на а, а, въпрос. Искам да а, подчертая важността на тази а, тема. В а, резолюцията беше подчертано, че децата са предимно най-уязвими. 97% от жертвите са деца и жени. Ето защо трябва да се осигури подкрепа и защита на тези, предимно на децата и родителите играят голяма роля в тази насока. Защото има някои родители, които въобще не се интересуват от това какво правят децата им в свободното време. трябва да се провеждат кампании под мотото «Знаете ли къде се намира вашето дете в момента?» Трябва да се информират родителите за опасностите свързани с трафика на хора. Е, разбира се, можем да защитим децата само ако работим съвместно с техните родители. Но в е, цялата проекторезолюция родителите не са споменати нито веднъж. Благодаря ви, госпожа Сазата, за една минута. Шановни пани przewodniczący, колежанки и колеги, в контексте... Господин председателю, госпожи и господа, три въпроса се нуждаят от особено внимание, когато обсъждаме тази тема. Недостатъчен е броят на престъпниците, които се изправят пред съда. Все още твърде малко са заловени и преследвани и осъдени. По-нататък пострадалите не получават адекватно обещетение. Като имаме предвид мащаба на трафика в Европа, не бива да забравяме, че само няколко е, от държавите членки предвиждат адекватни мерки за обещетение. Ето защо изключително важно за Европейския съюз е, е да взаимодейства с подобни международни организации, за да се бори по-успешно с трафика на хора. Благодаря. Така приключваме с процедурата на спонтанни изказвания и сега давам думата на Лопес Гаридо. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Това беше много интересна дискусия и тя показа, че сме изправени пред един огромен проблем. Това е огромно предизвикателство пред нас и се радвам, че този дебат се провежда в деня, когато се явявам за пръв път пред Европейския парламент. За мен това е чест. Ние проведохме два съществени дебата тази вечер в този толкова важен и толкова силен парламент. Ние трябва да се справим с а, този проблем, използвайки всички инструменти, които са наш, а, наше разположение. Нашите врагове също са а, силни. Искам да ви уверя в тази зала, че Испанското председателство ще използва цялата си а, сила, цел, всичките си правомощия за борба срещу този проблем. Това е явление, което не трябва да се решава само на европейско ниво. Ние знаем какви са механизмите в Европа. Господин Папа Николао, госпожа Първанова също подчертах трансграничния характер на явлението. Искам отново да подчертая необходимостта комисията да предложи текст за директива в най-скоро време, за да се решава въпроса на европейско ниво. Госпожа Ройтова съвсем ясно подчерта това в своето изказване. Ние вярваме, че трите основни елемента, които трябва да се, по които трябва да се работи в Европа са следните. На първо място защита на жертвите. Защитата на жертвите е крайъгълният камък. Много от депутатите се спряха на този въпрос. Жертвите най-често са жени и деца. Те са най-уязвимите членове на обществото. Необходимо е да има заповед за защита на жертвите в Европа. На второ място, твърдо отношение към нарушителите. И на следващо място, трябва да се справим с търсенето на подобни услуги. Не е лесно, но тази борба трябва да е неразривна част от справянето с това предизвикателство. Трябва да имаме един глобален подход по този важен въпрос. Испанското председателство е напълно ангажирано с този проблем. Господин председателю, благодаря ви. Аз смятам, че тази дискусия а, изясни много въпроси, най-вече по отношение на изготвянето на бъдещата директива. Господин а, министр, искам да подчертая още веднъж, че през пролета директивата ще бъде готова. Искам да ви кажа, и да подчертая, че трябва да се работи, да се борим с най-модерните инструменти и средства срещу трафика на а, хора. Е, трябва, както казах, да използваме най-съвременните методи, е, за да се борим срещу това явление. Има три стълба – жертва, жертвите, санкциите, тежеста на престъплението и справяне с е, търсенето. Аз подчертавам най-вече защитата на жертвите. Е, разбира се, бе безусловно бе е, прието решението относно защитата на жертвите за поемане на разходите по е, предоставянето на правна помощ, медицинско обслужване, евентуално писмен и устен превод на езика, на който може да се комуникира с жертвата. Децата са особено застрашени. Комисията ще се заеме с предотвратяване на трафика на хора, както и за реинтеграцията и рехабилитацията на тези деца, които са жертва на трафик. Разбира се, господин министр, вие споменахте и малолетни, които са без придружа, да, които не са придружавани от своите родители или от а, възрастни. Разбира се, ние ще търсим различни начини, различни методи а, по отношение на мерките свързани с защитата на деца, които са без родителски а, надзор. Госпожа Сабовска, тук става въпрос е повече а, за семействата. А, става въпрос за това, че интернета представлява голяма опасност за младите хора и за малолетните. Съществува политическа воля от страна на Европейския парламент да се предприемат стъпки. Комисията, разбира се, е напреднала с проекта директивата. Благодаря ви на всички тук в Европейския парламент, за, не само за това, че ни подкрепяте, а също така, че споделихте вашите интересни идеи и мнения в рамките на тази дискусия. Благодаря на всички, които взеха участие в тази дискусия. Благодаря на всички оратори. Европейския парламент играе една много важна роля и в бъдеще трябва да остане така, когато говорим за справяне с трафика на хора. Uh, благодаря, благодаря на комисаря, на министъра, на съставителките на въпроса, участниците, на преводачите. Закривам заседанието.